Скъпи колеги, приканвам ви да заемете местата си. Госпожа Георгиева ще дойде в залата до 3 минути. Затова обявявам заседанието за открито, за да се уверя, че нямате възражения по дневния ред. През следващите няколко минути госпожа Георгиева ще ни представи проекта за средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка. След което ще дам думата на докладчиците, съдокладчиците във връзка с проекта за средносрочен преглед на постоянните докладчици за финансовия регламент, на постоянните докладчици за заемите на ЕИБ и финансовите инструменти, на докладчиците в Сянка във връзка с проекта за преглед на многогодишната финансова рамка и накрая на координаторите. Имайки предвид, че започнахме малко по-късно, и че графика на госпожа Георгиева е доста натоварен, за да може тя да може да отговори на въпросите ви и на коментарите ви, бих искал да предложа трите минути, които се предвиждат за изказване от ваша страна, да бъдат две. Защото иначе госпожа Георгиева ще трябва да се тръгне преди да може да ви отговори. Ако сте съгласни, ще действаме по този начин. По две минути за всеки. Много ви моля за разбиране. Защото ще трябва да проявя малко повече авторитет и да ви помоля да спазвате времето си. В момента сме в очакване, което ще приключи след малко, но а, мечтата не. Ще обсъждаме бюджета за 2017 година, както вече ви казах, мечтата все още е на лице. Тази година, извинете, тази сутрин чухме председателя на Европейската комисия. Предложенията, които той направи, поддържат тази мечта, а сега Госпожа Георгиева ще дойде с проект за преглед на многогодишната финансова рамка, в рамките на който ще се задействат съответните финанси, за да може да изживеем същата тази мечта. Още няколко секунди. Виждам вече сътрудниците на госпожа комисаря. Виждам и самата госпожа Георгиева. Аплодисменти. Madame la vice-présidente. Госпожо заместник-председател, благодаря ви за това, че се присъединихте към нас днес след обед. Може да се представите как тръпнем. Знаете и нашата мечта. Всеки един от нас, който в края на 2013 година присъства на момента, в който приехме проекта за многогодишна финансова рамка за период 2014-2020 година, знае, че тогава а, направихме доста жертви, но при две условия. Първо, да се създаде група на високо равнище, която да очертае потенциалните собствени ресурси. Миналата седмица бяхме поканили господин Монти. Ще трябва да изчакам още няколко седмици преди да бъдат очертани тези нови собствени ресурси. А второто условие беше в средата на програмния период да се направи преглед на многогодишната финансова рамка. Вие, госпожо председател, заместник председател, сега ще поддържате нашата мечта жива с това, което ще ни представите. Благодаря ви още веднъж, че се присъединихте към нас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях. Бяхме на брифинг с пресата, заедно с върховния представител Могерини. Имаше въпроси обаче и към мен и трябваше да остана, за да отговоря. Казахте, че аз трябва да поддържам мечтата ви. Можеше да кажете, очакваме от вас да изпълните мечтата ни, така че доста занижихте критерия. Ще се опитам да направя всичко възможно да поддържам мечтата ви, а разчитам на всички нас да я превърне в реалност. През последните месеци работим интензивно по средносрочния преглед и предложението за преглед, които ще ви представя. Благодаря на вашата комисия и на всички останали в Европейския парламент – които направиха предложения и препоръки. Благодаря на министрите от ЕКОФИН за това, че пожелаха да ми дадат възможност да обсъдим въпроса с тях на два пъти. Благодаря и на колегите от Европейската комисия, които работиха здраво, за да може това предложение да бъде справедливо, подробно и по същество. Нека да започна с пакета. Той включва три компонента. Съобщение за средносрочния преглед, предложение за преглед на регламента за многогодишната финансова рамка за гъвкавост и предложение за упростяване на финансовите права, правила, извинете, по смисъла на финансовия регламент и съответните основни актове, така наречения омнибус. Има и някои свързани с този пакет предложения, а те са три, поне тях искам да очертая, които са водещи за нас. Едно за Фонда за стратегически инвестиции до 2022 година да а, удвоим размера, което означава да стигнем до 500 милиарда в рамките на многогодишната финансова рамка. Има и предложение за Европейския фонд за устойчиво развитие по смисъла на плана за външни инвестиции и последното Li-Fi for All, което има за цел европейските граждани да имат достъп до бежичен интернет навсякъде. На кого не би му харесал? А, а... Вие познавате добре предложението. Аз имах възможност да чуя вашите отзиви в това отношение. Европейския бюджет е насочен към резултатите. За това трябва да има ясно определение къде разходваме средствата, как ги разходваме и как оценяваме направените разходи. Това е в рамките на бюджета ориентиран към резултати, като разбира се трябва да помислим как да общуваме с европейските граждани, тъй като относно общуването претърпяхме някои критики. Предприемаме стъпки и реформи. Нека ви напомня, че на 27 септември ще се проведе втората конференция посветена на бюджета. Разчитам всички ви активно да се включите в нея. Този пакет има три основни цели. Да се отпуснат средства за приоритетите, а приоритетите сега са ясни. Растеж и работни места от една страна, сигурност и миграция, бежанци, външни граници от друга. Второ, продължете това, което вие започнахте, а именно да се увеличи гъвкавостта и на трето място да се съкрати бюрократичната тежест, която няма никаква добавена стойност за доброто управление. Ако разгледаме целият финансов пакет, ще видим, че той е на стойност 12,8 милиарда евро, от които средносрочния преглед отпуска 6,3 милиарда. Това са средства, които по-настоящем не са разпределени и не са насочени към основните приоритети. Технически корекции за сближаване 4,6 милиарда евро и допълнителни средства за миграцията, които са разписани в за 2000, проекта за бюджет за 2017 година 1,8 милиарда евро. Ако вземете предвид тези 6,3 милиарда евро, а това е новият елемент за вас, виждате, че той е разпределен последния начин. 2,4 милиарда за растеж и заетост и 3,9 милиарда за миграция. Ясно сме разпределили предназначението за средствата. Съществуващите програми, които дават добър резултат за европейските граждани, а знам, че тези програми се ползват с вашата подкрепа. Козме 200 милиона, Хоризонт 2020 400 милиона, СЕФ за транспорта 400 милиона и Еразъм 200 милиона. Това са програми, за които сме сигурни, че дава добър резултат. Добавихме 1 милиард за инициативата в областта на младеща, като социалния фонд ще има допълнителни 150 милиона. Насърчаваме трите държави, които са основните бенефициенти на технически корекции, а именно Испания, Италия и Гърция – а това са и държави, които изпитват проблеми с младежката безработица, да приканваме ги да използват тези допълнителни средства за тази цел. Ако желаят, могат да ги използват за миграцията. Например, Италия и Гърция имат сериозни проблеми в това отношение. Могат да използват фонда за стратегически инвестиции. Опитваме се да намалим и гаранцията от 50% на 35%. Когато чухте това в парламента, казахте, трябваше да го направите, да, по-рано, да, но преди не знахме как да постъпим. И 50 милиона за Life 5 for EU за миграцията има два пакета за вътрешни действия, Frontex, новата агенция, както и други дейности, които поемат ударите на кризата. И втория пакет е за външни действия 1,4 милиарда. Отдолу ще видите 250 милиона за външния инвестиционен план, 750 милиона за пактовете в областта на миграцията и 385 милиона, за да може ЕИБ да поддържа външните действия, както и нашия капацитет за макроекономическа финансова помощ, за да можем да бъдем последователни. Това беше първата част. Средства, които се влагат в нови дейности, само когато сме сигурни, че тези дейности ще доведат до добър резултат. На следващо място, увеличаването на гъвкавостта. В това отношение веднага бих искала да подчертая, че в съвета е необходимо единодушие, за да може да се одобри отвояването на размера на вече съществуващите инструменти за гъвкавост, които ще бъдат увеличени на 500 милиона. Това е идея, която постъпи от Европейския парламент, която ние разгледахме, а именно да използваме неизпълнените поети задължения, за да може те да отидат в резерва, за да сме сигурни, че ако настъпи криза, ще можем незабавно да задействаме тези средства. Това са неразходвани средства които ни бяха необходими, за да изградим този капацитет. Бихме искали и в външната дейност също да се оставят 10% като буферна зона. Увеличихме също така ограниченията на общите маржове за плащанията и поетите задължения. На следващо място ще видите какви са прогнозите. Виждате, че за съжаление 2016 2017 година съвсем не изпълняваме прогнозите. Това означава, че сметките ще почукат на вратата ни в крайна сметка малко по-късно тази година. Хора от моята държава България са много притеснени от бюджета за 2017 година и питат това означава ли, че ще има по-малко средства. И аз обикновено отговарям не. Това означава, че ще имате по-малко сметки да плащате. По-малко от тях ще бъдат на нашето бюро. Тази година, за съжаление, не можем да изплатим тези фактури, които трябваше и за съжаление няма да можем да ги изплатим доста време. Освен ако хората не се задействат сериозно. И това е едно непрекъснато прехвърляне на топката между нас и господин Дюпре. Таваните за плащанията ще бъдат устойчиви и трябва да продължим в това отношение. Плащанията за специалните инструменти се смятат за над тавана. Знаете, че този процес все още трябва да бъде разрешен между нас и съвета, а общите маржове за плащания трябва да използват максимална гъвкавост. Това също е нещо, по което ще трябва да поработим. Това са доста значителни финансови средства. Специалните инструменти могат да бъдат между 10 милиарда, да кажем, а вече имаме 3,4 милиарда, които задействахме. Така че това не е просто тривиална тема и няма да бъде лесно да я решим. Ако погледнете прогнозата, която ви представих преди малко, тези плащани, прогнозите за плащанията трябва да бъдат над тавана, защото в противен случай ще имаме сериозен проблем. Вече имаме отложени плащания за 2017 година. В предложението за бюджета за 2017 година имаме такива отлагания. 350 милиона за специални инструменти в решението за 2014 година не се отлагат няма да бъдат компенсирани, извинете. Което значи, че ако не решим проблема, те ще продължават да бъдат над тавана, освен ако не намерим начин да решим проблема. И накрая, упростяване на правилата за разходване на средствата. Тук говорим за две неща. Упростена единна финансова рамка Доверяваме се на това, което вече е направено в това отношение, в, финансовия регламент и в правилата за прилагане. 25. Упростяваме 25 законодателни акта. като колегите настояваха за това те да бъдат включени в правилника. Това е пряко свързано с средносрочния преглед и преразглеждане, но най-вероятно ще, законодателната работа ще продължи и след това. Би ни се искало не да видим просто упростени правила, а по-ефективна комбинация на инструменти, доклади, които се съсредоточават върху резултатите и нещо много по-важно за нас, хората трябва да могат да знаят какво може да се направи за тях с европейските средства. Пример Wi-Fi for You. Нека европейските граждани, които ще използват безжичния интернет, да могат да решат къде да бъдат тези е, места. Дали да бъдат на гарата, дали на площада или някъде другаде. Европейските граждани трябва да бъдат привлечени, за да могат да знаят за какво служат средствата в европейския бюджет. И да приложим простичкото правило, че по-прозрачният бюджет е много по-подлежащ на отчет. Отчетността, нека да не я оставяме само на счетоводителите, а да я оставим и в ръцете на хората. Графика съвсем накратко, защото отнех вече много от времето ви. Основно тук идеята е, че трябва да работим бързо и да приключим до края на тази година или най-късно началото на следващата. Благодаря. Merci, Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. Имайки предвид ограниченото ни време, Ще трябва да пътувам обратно до Брюксел. А, ще останем колкото пожелаете. Но в този тип разговори а, понякога има едни такива затихващи изкуси. Добре. В такъв случай ако, тъй като явно така ще се процедира, тези две минути ги връщам обратно на три минути а, за изказващите се. И сега с докладчиците Изабел Томас. Заповядайте. Добър ден. Съвсем искрено ви благодаря, госпожо заместник председател на комисията, не само за присъствието ви тук, за да ни представите проекта, но и защото считам, че трябва да ви благодарим за това, че взехте предвид голям брой елементи, представени от парламента и по-специално, че днес искаме да се изгр... направи истинско преразглеждане. преразглеждане, което хем да бъде гъвкаво, тук говоря за нашите разговори в общ подход. Да няма компенсиране за маржовете за непредвидени разходи. И също да се помисли създаването на фонда за спешни случаи и да се отвъд финансиранията на фонда за взаимопомощ. Това, което предлагате тук, е, е, са допълнителни суми по приоритетите на Европейския съюз. Напълно сме съгласни с е, това. И е, намираме действията ви похвални. Но сега не толкова положителните елементи в това предложение. Извинете, има, получихме документа дори даже неофициално. Така че съвсем скоро го получихме, нямахме възможност да го разгледаме подробно, но нека да се спра на няколко проблема. Първо, имаме цифрите свързани с разходите, но нямаме а, происхода на тези разходи. А това е интересно да се види. Тоест, добре, включваме ги в в предвидените фондове за тях, предвидените средства, но поетите ангажименти, но а, откъде идват те? Сега имаме ни тавани, които вече са заложени, но искаме да знаем откъде идват тези разходи. Другия проблем, предполагам, че го знаете, спрямо това, което ние изчислихме като а, допълнителни нужди, виждаме голямо разминаване с това, което вие предлагате. Например, по фонда за гаранция за младеща предлагате 1 милиард на година вместо 1 милиард на 4 години, нещо, което предлагахте. Трябва също да разгледаме този въпрос. Също имахме проблем с плащанията и с излишък от маржовете. как ще решим този въпрос още в настоящата година? Също имаме проблеми с прозрачността на бюджета. Председателят Артви каза, че един добър бюджет а, трябва да бъде представен лесно на гражданите. А знаете, че а, умножаването на външните фондове не само за работата на Европейския съюз, имам предвид, също са проблематични, няма прозрачност там. Виждаме отвояване на средствата по а, FC. И а, също говорих вече за проблема за незразходните средства, говорих за прозрачността или по-скоро отсъствието и, говорих също и за а, средствата, за липсата на яснота на относно происхода на, на разходите. А, това е едно преразглеждане, което се вписва в а, годишните, многогодишните финансови рамки, такива каквито те бяха прияти през 2013. Жалко е, че има толкова пропуски. Ето това е анализа ми. Доста неточен, но мисля, че може да послужи като една добра база за по-нататъчна работа. Благодаря. А, благодаря. Относно табаните на плащанията и маржовете на гъвкавост. Да, виждаме, това са въпросите. Следващият оратор. Благодаря. господин председател, госпожо комисар, мисля, че трябва да разискваме въпроса за средносрочния преглед и това, което решим за многогодишната финансова рамка, трябва да бъде задължително после. Искам да приветствам решението на комисията за представеното становище, че е, дали това всъщност е правилният момент да се прави преразглеждане. Да. Има два типа преразглеждане. Първият да се а, е, разгледат а, е, ресурсите и, и, и разходите. Не е такъв случай, защото ние всъщност а, е, не преразглеждаме източниците на средствата. Нямаме нови такива постъпления а просто а, се преструктурира целият бюджет. Така че това, което предлага комисията е как да се използват по-добре парите, с които разполагаме. И висящия въпрос е какво да правим с бюджета за 17 та годишния бюджет за 17, 18 и 19 а какви ще са нивата на плащанията, таваните за плащанията в годишния бюджет. Това също е много важно. Също искам да приветствам пред това преразглеждане на рамката, когато съпоставяме предложението в нашите регламенти, това за което говори госпожа Тома, резолюциите и а, докладите по собствена инициатива и вашето предложение, има едно разминаване. Но смятам, че това се дължи на анализа. Например, има предложения за а, излишъците, има също така средства за ангажиментите и за изпълнението им. И е, просто искам да кажа, че ние не сме се отказали от тези ангажименти, те са си на масата, те ни чакат, дали ще е тази година, дали по-късно. Това са а, проблеми, които ще трябва да разискваме. И сега, ние можем да предвидим реакцията на съвета. Както сте казвали няколко пъти, съвета няма да бъде очарован от никакво преразглеждане. Но разбира се, много е важно да се обясни, че когато говорим за политика ориентирана към резултати и такъв бюджет ориентиран към конкретни резултати, ние просто трябва да променим цялата структура, да използваме всичко възможно в него. Това беше идеята и от преди 2013. Преди имахме инструменти, които бяха приготвени в случай на нужда. Ето сега е момента на нуждата. Ето е, сега трябва да променим нещата. Имаме още 3 години да го направим. И е, смятам, че е много рисковано настъпка от страна на комисията спрямо съвета. Ние ще ви подкрепим в тази борба, но едновременно с това искам да кажем на съвета, че това е само първата стъпка, защото след няколко месеца ще се борим за следващата. А това, което правим сега е просто подготовка за дебата, за следващата перспектива и за следващите ни стъпки. Така че приветстваме това първо предложение. Смятам, че ще го разискваме с вас, както и в съвета за проблема за плащанията. Става въпрос най-вече за тези ангажименти за плащанията. И ще а, покажем, че това е основен елемент от нашия дебат. И накрая, какво е важно за гражданите? Кои са нашите приоритети? Ето това е важното, защото преразглеждането не, е само за, не става просто само за пари в него, а и за приоритети. Сега сме на средата на един период. Трябва ли да променим приоритетите си? Ето това е основният въпрос. Ако променим приоритетите, трябва да имаме и пари да го направим. Колеги, а, нека да ви напомня, че ако имаме приоритети, а нямаме пари, просто си губим времето и за това трябва да сме много ясни в посланието си. Благодаря. Благодаря. Добре, разбрахте, виждам, че проявява много снисхождение към двамата са докладчици, но тук нататъка вече стриктно 3 минути. Госпожа Гресле, която е постоянен докладчик по финансовата регулация, отсъства. координаторът на НП иска ли да вземе думата? Да. Ще говоря на португалски. Е, искам да поздравя госпожа комисаря за предложението. Тя се вдъхновила от предложенията, които бяха направени. И това беше прието от парламента за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Когато казваме преразглеждане, наистина точно за, тако, за това става въпрос – мисля, че съвета ще бъде удовлетворен. Трябва да бъде точно толкова амбициозен, колкото и парламента. И а, трябва да се види какви са решенията на тези проблеми. Трябва да видим какво искат държавите членки. Аз не разбирам този мазохизъм от страна на съвета, който не, не желая да разреши собствените си проблеми. А ние тук им предоставяме решение на техните проблеми така че те да могат да а, изплатят а, факторите, които са поели и които, в които са вторачени очите на европейските граждани. Нали говорим за растеж, за научно-развойна дейност? Програмата е Еразъм Плюс. Трябва да се решат всички тези въпроси, както и проблема с младежката безработица – Казва се, че 1 милиард евро е недостатъчно за един бюджет. Бихме желали съвета да е съгласен с нас, защото това е проблем, който ми засяга пряко. Напълно съм съгласен с целите за упростяване и за гъвкавост, когато говорим за постигнати резултати, за ефективност. Това е част от стратегията Европа 2020. Вся, всички средства трябва да бъдат използвани. Имахме един процент, е, един процент от брутния вътрешен продукт. Добре, да го използваме, но трябват разрешения за това. Съветът сам трябва да реши този проблем. Плащанията трябва да бъдат а, на нивото на съответните разрешителни. Съветът не може да каже, ето имам такива приоритети, давам разрешение и от друга страна, така както често го казва, а, обаче няма да плащам. По този начин се губи доверието в него. Искаме повече доверие в съвета, съответно повече спазени ангажименти. Предложението на комисията в това отношение е добре дошло и ние ви благодарим. Сега госпожа Гартия Забал, която е постоянен докладчик по действията на Банката за инвестиции. Благодаря, господин председател. Преждеговорившите много добре представиха проблема. Наистина предложението на комисията е много интересно и моето становище него е положително. Това, което ни представихте, са трите големи искания на парламента. Опростяване, повече средства за приоритетите в Европейския съюз и гъвкавост. Ето това са трите големи искания на парламента. Виждаме ги отразени в предложението на комисията. Сега, що се отнася до количествата 6 милиарда и 300 милиона евро. Тоест около 1% от това, което остава от е, финансовата рамка. Не можем да кажем, че европейският бюджет ще реши така с магическа пръчица всички проблеми. Но 1%, имайки предвид нашите компетенции, мисля, че можем да направим много неща с тях. Но откъде ги вадим тия 6,3 милиарда евро? От кои фондове не разбрахме? От а, общите маржове, от гъвкавостта ли? Не знам. Това е най- слабата част на предложението. Оставаме в рамките на а, финансовата програма. А пък се опитваме да подобрим все пак нещата бяхте ни обещали 100% от финансовата рамка, а пък като че ли няма нови финансови вливания на обществени средства, за да покриме нуждите. И просто не разбираме мазохизма на правителствата, които не са готови да решат проблема си. И а, Европейският а, парламент би могъл да помогне на съвета да решат тези си затруднения. Когато дискутирахме финансовата рамка, когато преговаряхме по нея, е, идеята беше да говорим за собствените ресурси. Разбира се, когато говорим за собствени ресурси, а, имаме собствени доклади и така нататък. Никъде обаче не виждам във вашето предложение термина собствени ресурси. Комисията помислила ли е ще работи ли по собствените ресурси в следващите месеци? Благодаря. Благодаря. Сега господин Ашвардс, докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо, поздравления, защото наистина текстът е много добър и особено простяването и интегрираната гъвкавост са нещо, на което много държа. Много от преждеговорившите го казаха, че сме в правилната посока. Това е първата стъпка в правилната посока, но пътя е дълъг. И както казаха колегите, дявол се крие в детайлите, така че е, без съмнение ще имаме възможност да обсъждаме тези детайли. И три забележки. Първо FC. Успехът на FC трябва да бъде отбелязан. При все това, с амбициозните им планове а, за рециклиране на фондовете, така да се каже, е, искам да попитам дали това означава, че ще продължи настоящото финансиране и, или ще се влеят нови средства също финансирането на фонда за разрешение на проблема с миграцията. Искам да сме предпазливи, защото тези програми много често а, биват а, изградени с най-добри намерения, но в крайна сметка а, резултата не е толкова добър. А, резултатите са едни астрономически разходи. И как мисля, че трябва по-скоро да се сроточите върху един економически ръст, който да създава работни места. И още нещо. Амбициозният план. А, дали е взет предвид в програмите, за които вие говорите, за, свързани с приоритетите? Благодаря. Мерси. Благодаря. Да, Благодаря, господин председател. Първо искам да се извиня на госпожа комисара. Не можах да изслушам цялото изказване, така че това е просто така адхок реакция. Идвам от пленарна зала. Първо Радвам се също, както колегите, че поехте отговорността да направите не само преглед, но преразглеждане на а, МФФ. И това наистина оправдава и работата, която са свършили нашите докладчици. А, наистина ви благодаря за това. Още повече, че държавите членки съвсем не са готови да разгръднат портфелите си в момента. И второ, всяка промяна на многогодишната финансова рамка изисква едно решение в съвета. Исках да припомня това предвид нашите надежди, е, мечти и блянове. А, хубаво е човек да има блянове, но... Госпожо комисар, радвам се, че предлагате упростяване на правилата за разходване. Но става дума наистина за упростяване. Да се улесни работата на различните заинтересовани страни. Много ще трябва обаче да внимаваме нашите комисии в желанието си да упростат, да не услужнат още веднъж правилата. Да, трябва да е, избегнем измамите и е, грешките, но това в никакъв случай не трябва да води до усложняване. Така че предупреждавам всички политически групи. И най-голямата най-вече, че става дума за опростяване. Надявам се, че бех аз. Трето. Нека да кажа така нещо хумористично, госпожо комисар. Разбира се, това не е много в духа на нашата дискусия, но в шеста страница виждам че вие сте съветник на комисията и вие сте били и а, така човека, който правите връзката между съвета и парламента. Така че от вас се иска от една страна да представите пакета в неговата цялост и второ да избегнете дискусията по а, е, по пакета в отделните комисии. Сега, това е безплатен съвет, който ни давате, доколкото разбирам. Първо искам да благодаря на госпожа Георгиева за предложението. Все още се опитваме да разберем различните информации. Аз споделям поздравленията на а, докладчиците и на всички а, всички ваши предложения за по-доброто използване на ресурсите, за повече гъвкавост са отлични. Бих искал също така да подчертая, че наистина увеличаването на, бю, на бюджета е много малко. Тези 2 милиарда и 2 за растеж и ето са наистина едни много скромни средства, колкото до а, заедостта за младите бихме искали бюджета да бъде от 1 милиард годишно, а не 1 милиард за 4 години. И тук трябва да се помисли много сериозно после по-ефективното използване на финансовите инструменти и в крайна сметка европейските програми а, са по някакъв начин ощетени и, и най-уязвимите групи всъщност ще бъдат от Ощетеница, А целта е средствата да отидат точно за тези, които най-много се нуждаят. И също така не виждам тук нещо свързано с последиците от Брексита. Какви последици ще има това за бюджета, включително и средствата, които ще или няма да бъдат разходвани за региони като регион, от който аз идвам. Тъй като тук нещата вече не продължават така, както са били и до сега. Ние просто трябва да знаеме къде отиваме и как ще градим бюджета предвид Брексита. Благодаря, господин Марагал. Благодаря, господин председател. Още веднъж благодаря на госпожа Георгиева за това, че е сред нас. Вие наистина останахте вярна на обещанията си. А, вчера все още бяхме изпълнени с надежди, слушайки ви в пленарна зала, като в вашият глас звучеше оптимизъм. Сега, за съжаление, когато видяхме цифрите, а, се върнахме към тежката и сурова действителност. Но, ако а, сравниме вашето предложение с доклада Обрих Томас, И дори да, да се опитаме да намериме някаква конвергенция, има доста големи разминавания а, спрямо очакванията и приоритетите да, това е вашето предложение за преразглеждане, но колкото до неговата ефективност, става дума по-скоро за едни вътрешни трансфери в рамките на МФР. Самата рамка не се променя, просто вътре има промени, които се извършват в рамката на рамката. Нито една стотинка повече не е влезла в бюджет. Да, има преноси. а не нови ресурси. Факт е, че приоритетите, които предлагате, са важни, но разпределението между тези приоритети през следващите 4 години са доста съмнителни мисля, че е достатъчно е да споменеме инициативата за младежите или заетостта за младите хора. Сега, откъде ще дойдат средствата? И тук не, е, нещата хич не са ясни. Не знаеме какъв е происхода на средствата, които ще бъдат пренесени за нови е, разходи. Колкото до резерва е, за непредвидени обстоятелства, Абсолютно съгласен съм с а, вашето виждане на, на нещата. Колкото до миграцията, има два аспекта външен и вътрешен. А, във вътрешния пазар, нека да внимаваме, тук има и сътрудничество и развитие. Споменахте програмите, които ще бъдат, ще получат допълнителна помощ, програми, които се осъществява в държавите членки, но струва ми се, че трябва допълнителни усилия, допълнителни усилия, за да отговорим наистина на кризата, пред която сме изправени. Ние ще вземем думата от името на Ев... Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря, госпожо Георгиева, за вашето представене. След референдума в Великобритания очакваме нещата да се променят. Аз съм абсолютно съгласна с част от вашите предложения за упростяване, за по-ефективно разходване, че и разбира се, трябва да внимаваме с добра воля да не осложним нещата още повече. Питам се обаче, дали субсидиарността не трябва да бъде също а, преразгледана. Разбира се, кой не иска повече а, интернет и Wi-Fi, но от друга страна, защо точно това? А, защо подобни инициативи трябва да се предприемат на европейско равнище? Но сега, първо въпрос е кога Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Според е, мене е, би било по-добре, колкото се може по-бързо, отколкото по-късно и трябва да се задейства член 50 и колкото се може по-бързо, за да бъдем наясно с бъдещето и с нещата. И Бих искал да ви попитам също така каква е позицията на комисията по въпроса с недостатъчните средства, ако Брексита стане действителност между преди е, изтичането на многогодишната финансова рамка. И тогава наистина ще има много голям проблем с е, плащанията в Европейския съюз. И а как можем да пред, предвидиме нещата, примерно ако а, Брекс, Брексита се случи не до края на многогодишната финансова рамка, а има нужда от много по-дълго време как ще се попълнат, попълни липсата междувременно. А сега давам думата на господин Колмел. Благодаря, господин председател. Бих искал също да благодаря на госпожа Георгиева за това представене и, както казаха и преждеговорящите, вие сте изредихте приоритети, които са наистина много важни. За бъдеще бюджетът, разбира се, трябва да бъде ориентиран към постигане на резултата. А, права сте, защото а, това не винаги е така в държавите членки. Сега. Трябва да има обаче и точни критерии за постигане на а, поставените цели. За, за да не трябва да взимаме решения, които на практика не променят нищо. Многократно сме повтаряли, че инвестиции са необходими, че трябва да ги привличаме, но какво означава устойчива инвестиция? Сега, примерно една държава членка може да реши да построи хиляда басейна. Това са инвестиции, това е нещо устойчиво, но необходимо ли е? И второ, казахте за прозрачността. Да, прозрачността е нещо абсолютно необходимо, но въпросът ми е следния. Ще има ли повече прозрачност при налагане на проекти, като например EFSI? Казвате, че Искаме да удвоиме средствата за Европейския фонд за стратегически инвестиции и за Африка. Да, добре. Но аз винаги съм казвал, че не трябва да пренебрегваме всички аспекти на, ми, на миграцията, че трябва да се опитаме да потърсиме корените на проблема. Но можем ли да кажем, ето така, хоп, а, е, отвояваме средствата. Тук трябва да има по-ясна програма. Защото е, решението не е да се дадат пари. Защото, добре, ние ще пообеднем, но другите няма да забогатеят от това. Не, миграционната политика на Европейския съюз трябва да, да бъде ясно разбрана, трябва да има критерии, трябва всичко това да бъде доброволно, доброволни приемане на нещата, защото има ли доброволност, ще има а, и правила. И още нещо. Последиците от напускането на Обединеното кралство. Това трябва да бъде превърнато в цифри, да знаеме какво ни очаква. Следващият. Айде, време ти. Е, you, благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за уводните думи. Както виждам на първия слайд. Все още тук се говори за средносрочен преглед на на черта преразглеждане. Тоест парламента ще трябва да вземе решение, кое от двете ще бъде. Ако искаме да сме парламент, който да устоява своите правомощия, това ще бъде преразглеждане. Но може би зависи всичко от по-големите групи. Днешната дискусия ме изненада доста положително, неколкократно. Не само от това, което чух от комисията, но ценя също така и конструктивния подход на колегите от Германия, от, консерва, от консерваторската партия, от EFDD. Е така ми се иска да действаме, когато се изразяват разнопосочни мнения. Те трябва да бъдат взети предвид и чути. Благодаря на господин Дюпре за приноса. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата на колегите, които искат да вземат думата за по две минути. Госпожа Хомайер е първа. Liebe Frau Kommissarin, Herr Vorsitzender. Госпожо комисар, господин председател, най-напред бих искал да ви благодаря за направеното от вас представяне. Въпросът ми е сходен с въпросът на останалите колеги, а именно – Смятате ли, че държавите членки възнамеряват да предприемат нещо в едната или в другата посока. Доколкото разбираме, трябва единодушие, така че би било интересно да чуем какво би могло да се случи. Обединеното кралство може да блокира всичко, само за да може да води преговорите си на по-добра основа. важно е да си зададем този тип въпроси. На следващо място. Хуманитарната помощ. Тя е много важна, за да може за в бъдеще да организираме миграционния поток, за да може хората да не бъдат задължавани и да тръгват по опасни пътища, за да стигнат до нас. Затова бих искала да разбера дали държавите членки възнамеряват сериозно да се вземат с проблема, възнамеряват и да работят заедно за да може да използваме някои бюджетни кредити и да помогнем на някои региони. В беженските лагери не се настаняват всички беженци, защото доколкото разбираме, това, което се случва в беженските лагери, дори не можем да си го представим. 5 милиона бежанци има в Египет. 5 милиона в лагери в Египет, а никой не говори за тези хора. Те бих искала да попитам, смятате ли, че държавите членки желаят да предприемат някакви единни действия? Благодаря, господин Манк. Vážená pani komisárka, e, ďakujem vám za vaše... Господин председател, благодаря ви. Благодаря и на госпожа комисаря за изпълнените с оптимизъм коментари. Ако можем да се доверим на а, държавите си, ще можем да направим нещо повече от фонда за стратегически инвестиции, за да рестартираме Европа. Ако желаем да постигнем растеж и заетост, ще трябва да се даде тласък на целият Европейски съюз. А този тласък може да бъде даден от Фонда за стратегически инвестиции или чрез кохезията. Упростените правила в това отношение ще помогнат. Европейската централна банка все още отговаря за финансирането, Лихвените проценти са ниски, но средствата в банките са недостатъчни. Обсъждаме е, въпроса за финансирането на младеща в Европа чрез е, инициативата за младежка заетост. Вие самата бяхте много по-консервативно настроена, а сега сте доволна от резултата на тази инициатива. Важно е идеите да бъдат превъплатени в нещо реално на практика. И това е основното ми послание. В Словакия тази инициатива пожена успех от 86%. 86% млади хора запазиха работните си места, след като средствата по тази програма спряха да се използват. Това показва, че резултатите са добри. През декември помолих словашкия министр да направи оценка на резултатите. Не искахме да изчакваме да мине цялата година, за да го направим. Всяка една идея трябва да бъде превъплатена на практика в конкретни стъпки. Благодаря ви. Пол Рубик. Благодаря ви. Аз също бих искал да ви благодаря за вашето представене. Всички ние бихме искали да намалим увеличаващо се напрежение върху европейския бюджет – някои бюджетни линии са заличени. Следователно трябва да се запитаме къде е нашата отговорност във всичко това. Във всяка държава членка се казва, че не това е приоритета към момента. Как може да се опрости бюджета, след като е трудно да се вземе решение в това отношение. Трудно е, е да се прави смесване на различните методи. Може би обаче това, което зависи от нас, е, трябва да бъде направено а това означава да използваме по най-добрия начин средствата, с които разполагаме. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз също а, съм удовлетворен от гъвкавостта. Искам да кажа няколко неща. Първо, във връзка с резерва за кризисни а, ситуации, може да кажете какви са целите, които ще се финансират и при какви обстоятелства. Кога ще се задейства този резерв? Що е то криза? На следващо място, обема на тези средства а, в какъв размер са тези средства? Колко предвиждате? На следващо място, инициативата за младежка заетост, както вече бе казано от госпожа Тома в доклада на Европейския парламент, сме изискали 1,5 милиарда евро за инициативата за младежка заетост – което се равнява на финансирането в началото на МФР. Сега вие предлагате нещо по-различно. Тази сутрин председателя на Юнкер заяви в пленарна зала, че инициативата за младежка заетост работи добре. 9 милиона млади хора са намерили някакъв стаж или а, работа. Предлагате 1 милиард в края на МФР. Може ли да ни представите на базата на какво почива вашата оценка? И на последно място. Хоризонт 2020 и механизма за свързане на Европа, завишени са средствата там, което е чудесно. Доста съкръщение имаше, когато създадохме фонда за стратегически инвестиции. Какво мислите вие за тези съкръщения, които бяха направени за Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа, когато създадахме Фонда за стратегически инвестиции. Благодаря, господин Негреско. Благодаря, господин председател. Частта свързана с общуването. Казахте, че трябва да общуваме по-добре по отношение на бюджета. Няколко неща бих искал да ви запитам в това отношение. Както вече казахте, тази седмица излязаха няколко стати във връзка с това, че много от средствата от кохезионната политика ще бъдат взети за миграционната политика. В някои статии се казва, че 25% от кохезионния фонд ще бъдат иззети. Защо Европейската комисия нищо не казва по въпрос? Въобще какво ще кажете по темата? В една статия се казваше, че средствата ще се вземат от Румъния и България – така че, моля ви, комуникация в това отношение. На следващо място. Европейския инвестиционен фонд. Искаме да отвоим средствата по него, което е чудесно. Обаче ще ни подкрепят ли хората? Хората разбират ли как работи този фонд? Виждат ли резултатите от него? Ние се нуждаем от подкрепата на хората, на дънакоплаците, за да може този фонд да работи за бъдеще. Така че отново и тук имаме въпрос, свързан с комуникацията. Същевременно плановете са добри, но съвета намалява приноса към европейския бюджет. Това съвместимо ли е? Казваме, че ще правим много неща, но не убеждаваме държавите членки да се присъединят. На следващо място Life Five for You, чудесна програма, която спомена и председателя Юнкер, чудесна инициатива. Всичко във връзка с цифровизацията се подкрепя от мен. Всички технологии навсякъде в Европа ли ще бъдат въведени? Ако да, чудесно, но достатъчно ли е? 50 милиона евро споменахте вие, но тези 50 милиона достатъчни ли са, за да има навсякъде в Европа бежичен интернет? Благодаря, господин Донадо. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Бих искал да кажа на колегата Дюпре, че бюджетната мечта съществува. Аз прекарвам доста време в мечта и нощем и денем. Мечтая Европейския парламент да я гласува. Да имаме собствени ресурси, които да ни позволят да действаме. Защото ако не можем да действаме, ако нямаме приходи, ще трябва да се обърнем към финансови инструменти, които няма да донесат нищо добро. Плана Юнкер е добра идея, но трябва да бъде подплатен със средства. Частното финансиране може би ще гарантира бъдещето на Европейския съюз. Притеснен съм, че работим сега за фонд за Африка. Аз познавам Африка. Трябва да ви кажа, че когато посетих моя регион в Африка, посетих един много модерен център с модерно оборудване. Един китаец сме посрещна там и каза Nice to see you. А ние къде сме в цялата тази работа? Няма ни. Китай е там. Нас ни няма. Китай е в Африка. Нека да вземем предвид това. Африка е континент с бъдеще. Нека да го осъзнаем. Европа заслужава и трябва да бъде да присъства в Африка, не само посредством частни инвестиции. Трябва да има помощ за развитието на африканския континент. Важно е да го напомним, да не го забравяме. И би било чудесно и за Европейската комисия, и за Европейския парламент, и за всички институции, ако го направим. Това е една политика, която е поетапна, така че поздравления за това, че минахме към следващия етап. Малко е, но все пак е добре. Напредваме. Имате ли някакви други планове? Знаете ли какво отличава Китай от другите европейски държави? Ами, а, Китай си имат а, държавни фондове и а, държавни дългове. А ние имаме най-вече дългове. Сега, а, ще говоря на чешки, каза следващия оратор. А, госпожо заместник-председател, спомням си вашето изслушване. Един от най-добри, едно от най-добрите изслушвания което въобще съм чувал тук в Европейския парламент. Казахте едно основно нещо, много интересно за мен. Казахте, че ще търсите собствени ресурси за финансиране. И това е нещо, което, заради което винаги съм ви подкрепил и ще ви подкрепям за бъдеще колко далеч сте стигнали в това търсене на собствени ресурси? Европа се намира в друга ситуация спрямо това, което беше преди. Но вие ни казахте това в миналото и аз наистина вярвам, че ще го, ще го постигнем за следващите години. Искам, разбира се, да говорим за други проблеми, например инициативата за младежка заедост и други, но смятам, че а, младежите трябва наистина да бъдат подпомогнати да намерят своя път. Аз загубих баща си, когато бях на 18, вярно, но а, трябва да се помагат на младежите. И имаше също казано и от един британски колега, но не е ли дискриминативно, че норвежците, примерно, плащат 144 лири на глава от населението, а пък британците само 140. Не трябва ли да помислим по-добри пропорции, кой какво плаща? Това е доста провокативен въпрос. Благодаря. А, Брексит не е за да се сравняваме с Норвегия. Äh, Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Имам въпроси по две основни точки. Първо, ЕФСИ, Европейския фонд за стратегическите инвестиции. Ясно е, че зелените са силно критични за този фонд, особено по липсата на цели и а, е, факта, че регионалният аспект не е достатъчно представен. Особено когато става въпрос за региони с висок ръст на безработицата. Ако има допълнителни средства в ЕФСИ, ще има ли корекции в неговата ориентация? И също както всички знаем от регионалната политика, ще има ли също и проценти предвидени за инвестиции, свързани с социалните фактори или пък климатичните изменения, така както се прави по кохезионната политика? Относно равенството между мъжете и жените, знам, че вие е, сте силно ангажирана в това отношение. Прави ли се нещо в това, по тази тема? Знам, че за последния период имаше проучвания в рамките на новоличната финансова рамка, за да се види а, как именно а, се възползват мъжете и жените от тази политика за равенство между половете. Господин Новаков. Мерси, мусиле президент. Благодаря господин председател. Ще продължа да говоря за този финансов е, сън, финансова мечта. Е, някои от тях стават реалност. Толкова ценени програми като Хоризонт 2020, е, Еразъм Плюс, наистина трябва да бъдат подсилени от страна комисията, за да се даде тласък на младежите и да помислим за тези младежи, но пък не можем да финансираме половината от проектите по Еразъм Плюс. Така че знам, че кризата е много тежка, но тя ще свърши. Няма да е следната, следващата седмица, но ще свърши. И искам да видя да тези приоритети, които сега ги описваме, да не бъдат просто изоставени, когато кризата от... изчезне, защото тогава ще се получат нови кризи. Въпросът ми е а, относно прехвърленията по различни периоди. Исках да ви попитам как предложението за намаляване на плащанията по кохезионната политика с 23,9% и увеличаването на плащанията а, с, за миграцията с 24,2% ще засегне а, ще засегне а, действията, защото имам чувство, че бюджета в тази насока става все по-голям и по-голям. Monsieur Savava. Yes, thank you, chair. Господин Хавада, благодаря. А, просто исках да изслушам всички становища. Нека първо да кажа, че всички знаем, че трябва да живеем с реалността. А реалността е, че настоящата финансова рамка това е максимума, който може да бъде постигнат. Мисля, че всички тук бихме желали много повече, но идеята е, че дори сме, поне аз лично смятам, че сме постигнали повече, отколкото сме очаквали. И смятам, че с една с един добър преглед на преразглеждане и добро желание ще постигнем още повече. Но просто искам да, се, да сложа фокуса върху бъдещето, акцента върху бъдещето, защото времето изтича. А именно столиците, правителствата в държавите членки ще решат какво, какво ще е бъдещето на този съюз. И ние правим всичко възможно, и едновременно с това а, трябва да поемем нашите отговорности. Това, за което говорим, е какво ще стане след 2020. Вече сме почти 2017. И ако сме честни със себе си, след 2020 а, този период ще бъде абсолютно, от абсолютно значение за цялото бъдеще на Европейския съюз. И за това трябва да направим корен на промяна на бюджета и това трябва да бъде решено от държавите членки. Трябва да изпратим това послание. И просто ще кажа, че ще бъде добре да се придържаме към това предложение. Благодаря. Микрофон за оратора. Благодаря. Никой друг не иска думата. И сега, ако комисията ми позволи, аз искам да поздравя интелигентното предложение. Ако правилно разбираме, таваните няма да се променят. Но има известни маржове, които не, са използвани, не бяха използвани и а, вие предлагате да променим бюджетната практика, като се внесе повече гъвкавост и да се а, промени това, което блокираше съвета и парламента, а именно инструментите, свързани с гъвкавостта, да бъдат да бъдат над тавана на ангажиментите, но не и плащанията. И в това отношение ще се опитаме да намерим правилното решение, поне вие така сте го направили и сте приели това, което парламента беше казал, а именно да сте над таваните за плащанията. И за поетите ангажименти по този начин да заличим а, лошата представа, която имат някои за Европа. Службите на комисията искат да има едно предварително становище. Контрол обаче трябва да се осъществи след, а не преди. И ако правилно съм разбрал, тъй като установихме, че Голям брой ангажименти все още не са решени, може би защото е твърде сложно, може би защото операторите е, помощта, която Европа може да даде за кохезионните фондове, не намира своята подкрепа. Някои държави членки са в затруднено положение. И много често се получава факта, че за да се възползваш от тези фондове, трябва да задлъжнеш. Относно Кохезионния фонд. Там държавите не могат ли да се финансират от Хоризонт 2020 или от други програми, за да правят гъвкавост в системата. И а, по този начин може по-лесно да стане изчистването на сметките. Но идеята е да предвидим разходите за бъдеще, без да караме държавите членки да задлъжняват. Е, надявам се тази мечта да продължи. Някои от вас го казаха, казаха, че дребните камъчета обръщат колата. Трябва наистина да задълбаем в детайлите на вашето предложение. И госпожо заместник председател, давам ви думата за отговор. Thank you very much for the questions and the uh, general attitude. Благодаря. Благодаря за вашите коментари. Добре е наистина да се стремим нагоре, но все пак да не забравяме да гледаме и в настоящето. Извинявам се, че няма да започна ам, и че, че не започнах още в самото начало с две уточнения. Първо, че ще се зачитат таваните. Нашето предложение за преразглеждане е в параметрите на тези тавани и две. Пак ще се върна и на тази тема, но Къде, откъде идват парите? Основно от а, неизползвани маржове по а, ред първи, ред, ред втори, ред пети за собствените ресурси. дали това са свежи пари, нови пари или не, ами всъщност комисията определя е, тази финансова рамка, но за успеха на програмите е важно да има такива допълнителни ресурси. Когато говоря за истинска добавеност е следната. Ако съветът, ако успеем накараме съвета да прехвърли средствата от неизразходваните ангажим... по други ангажименти, бихме могли да имаме повече независимост и да сме по-независими в бъдещите ни бюджетни практики. Второ, ако накараме съвета да се съгласи с отвояването на инструментите а, за гъвкавост при спешни ситуации, това разбира се ще доведе, ще генерира 750 милиона, които а, няма да са там, а ще са други. Ще, които ще бъдат прехвърлени. И Друго. Други плащания могат да дойдат, други пари могат да дойдат от е, разрешаването на спора в становищата на някой в съвета и е, парламента и комисията. Например, плащанията за специални инструменти, които да, са, да се решат къде ще са спрямо таваните. И До сега не сме успели да се споразумеем по тая точка и играем с а, факта, че има време. Много често така правим в Европа, а, когато се сблъскаме с един проблем. Но идва един момент във времето, когато 2019, когато вече няма да можем да отлагаме и ще трябва да имаме една сериозна дискусия. Предпочитаме тя да стане сега. Нашата препоръка ще бъде да а, отложим тези плащания, да ги поставим след, отвъд таваните, по простата причина, че плащанията следват ангажиментите за плащане. И когато те се поставят след а, таваните, ще бъде много трудно да бъде а, това са а, технически въпроси, част от друг дебат, най-вероятно. А сега а, бе, попитахте ме какви са усещанията в съвета, каква е обстановката в съвета. Не е трудно да се обясни, че съветът иска да има само преглед, не пълно преразглеждане и по време на посещението ми в Екофин министрите изразиха много малък ентусиазъм за подобно преразглеждане. При все това стигнахме до заключение, че ако предложим едно такова меко преразглеждане, т.е. зачитащо червената линия да не се наскачат таваните, ще има възможност за дебат и ще представим нашите аргументи въз основа на дискусиите, които проведохме с съвета. И ще така не, че сме изправени пред факта, че трябва да разгледаме приоритетите, да ги изградим, да решим какви ще са ресурсите за тях и че тези ресурси много често идват от съвета. Дали ще бъдем успешни или не, е, зависи доколко можем да убедиме съвета, че наистина държиме на приоритетите си и това, че наистина залагаме на постигнати резултати. Дълго време бюджета беше такъв. Нови приоритети навлизаха, а не отпадаха старите приоритети. Так, така че трябваше да се постигне някакъв баланс. Това водеше до някакси липса на а, сериозност прямо и естествено на доверие в бюджетните органи. Все още имаме много работа, която трябва да свършиме, що се отнася до перото разходи, за да наистина да върнем доверието. Много сме напреднали, но ако само ако продължиме и стабилизираме нещата, то тогава ще можем да разгледаме и рубриката приходи и да помислиме сериозно за собствени ресурси. Знаете, че има група на високо равнище, в която участват заместник председател Тимерманс, комисаря а, Московици. Заедно стигнахме до заключението, че не може да има увеличаване на собствените ресурси, докато не сме показали, че можем наистина ефективно и качествено да разходваме. Тоест, че няма лекомисли. И че не, наистина спазваме всичките принципи на отчетност пред обществеността. Тоест, наистина маржовете да бъдат посветени на основните приоритети, като инициативата за, младеж, за младежите е един от тези приоритети. Сега, имаме 2 милиарда, не, не само един. Един от този пакет и един от социалния фонд. Ако Италия, Гърция и Испания са решени да се справят с безработицата сред младите, те ще разполагат с 6 милиарда и 400 4 е, милиарда и 600 хиляди евро. Тоест, е, по много повече от 1 милиард годишно. Това се това е, таваните, но и всека една инициатива може да бъде прията. Колегите подкрепят подобно виждане, защото смятат, че този този подход наистина е справедлив. Така че тези 4 е, милиарда и 600 милиона трябва да бъдат включени в цялостната дискусия. Колкото до другите програми, да, а, Опитахме се да компенсираме тези програми, от които бяха отнети средства за ЕФСИ. Същевременно обаче, междувременно, а, миграционната криза се разрасна и това постави бюджета под а, много голям натиск. Така че опитахме се да постигнем колкото е възможно по-голям баланс и парламента е, призна, че инструмента за сближаване на Европа е, не функционира достатъчно добре. Средства бяха отнети за ЕФСИ и за а, други програми. Сега, а, попитахте ме резерва. А, резерва, който искате да създадете. Откъде ще идват средствата и колко ще бъдат те? Ще видим тавана ще може да бъде, да речем, 4 милиарда и да видим къде, колко, колко средства ще можем да наместиме. За какво? За какво ще бъдат тези средства. Не мога да кажа сега категорично, тези средства ще бъдат насочени към тази криза, само тази криза. Знаете, че кризите не питат и просто се появяват. И затова точно този резерв ще ни служи малко като възглавница, да, за да можем да посрещнем следващата криза, която ще е, пред която ще бъдем изправени. Сега, какво научихме от предизвикателството, което бешме, бяхме изправени в областта на миграцията и убежището? Не знам страна или регион, в който да пристигне милион и половина или милион и 800 хиляди души и да няма шок и да няма проблеми. Но струва ми се, че а, създадахме възможност за разпределение, раз, стигнахме до заключение, че външните граници трябва да бъдат защитени, трите не са в крайна сметка толкова далечи. А, една от друга стигнахме до заключението, че имаме различен подход, че имаме различен степен на подготовка и сме различни едни от други, т.е. нещата не могат да бъдат абсолютно задължителни и наложени. И знаеме, че а, примерно а, бежанците, които не могат да работят в Йордания, няма да могат да останат в Йордания. Но ако ние създадеме възможности те да бъдат погълнати от а, пазара на труда в Йордания, а, парадигмите се променят. Така че наистина има външно и, вът, и вътрешен аспект на миграционната криза. И тук, тук имаме вече и връзката между инвестиции и а, заетост. Тоест, тези средства не отиват само за инвестиции, те отиват всъщност и за заетост. Тоест, инвестициите създават Ти за заетост. Т.е. да помислиме за всички възможни начини, подходи за решаване на проблемите. Нека също така не забравяме, че всички тези програми са взаимосвързани, че всяка една от тях не е сама за себе си. Сега. А... Колкото до програмата е, Wi-Fi за всички, целта стигнаме до заключението, че трябва да имаме по-интегрирана, по-хармонизирана по-хармонизиран подход е, в е, Европа. Естония, примерно, е царството на интернета, докато в отдалечените селски райони в България 70% от хората няма. Like uh, а, така че не става дума за а, свободен достъп, за всички европейци. Не, става, става дума за едни средства, които ще, създадат дадат си, системата за оборудване на обществените места с необходимата технология за достъп до високоскоростен интернет. Аз сега не съм е, експерт по въпроса, но при всички случаи виждам как колегите си служат за това. Сега, е, не, не мож, не, няма за, за България и за Румъния няма никаква опасност, че пари ще бъдат отнете парите, средствата са налични, но много ви моля, а, изразходвайте ги, дайте, дайте ми за какво да... Кажете ми за какво да ги дадем тези пари. Трябва да имаме нещо конкретно. Така че има. Установяваме успех в освояването на средствата, но, но нека не, не забравяме, че ако няма доста решителна и видима промяна и напредък, следващият, който ще поеме моя ресор, просто ще постави границата на а, същото място, където е сега, колкото до Брексит. В а, краткосрочен план нещата няма да се променят. Тъй като всички правя и задължения от, и от бюджетна гледна точка и така нататък продължават да бъдат същите. Първо, трябва да видиме какво ще реши Обединеното кралство. След това ще видим какви ще бъдат бюджетните последици, след това преговорите и след това ще стигнем до някакво заключение до някакви резултати. Като разбира се, целта е да се, да се постигне най-доброто както за Обединеното кралство, така и за Европа. Така че не мога да се ангажирам предварително с някакви прогнози. Дали ще бъде ще ни трябват по-малко средства или по-малко, нищо не знаеме. Ще видим какъв модел ще избере Обединеното кралство и какви ще бъдат последиците от е, прилагането на този избран модел. Работим по въпроса, размишляваме, но Обединеното кралство е страната, която трябва да каже искаме това и това и да видим след това какво може да се постигне. Е, вероятно не съм отговорила на всички въпроси. А, ЕФСИ. Прозрачно или не? Очакваме с е, нетърпение резултатите от е, оценката. А, Разбира се, нашите заключения са следните и това е естествено. По-развитите пазарни економики се възползват много повече от Европейския фонд за стратегически инвестиции, отколкото по-малко развитите региони. Естествено, искаме и очакваме и а, резултатите и напредъка за тези региони да се ускори в близко бъдеще. А, сега, а, нещата напредват, така че ще има, ако мога да се изразя така, известно озряване на използването на този фонд, който ще даде много по-добри резултати за цяла Европа. А, необходимо е също така и вие а, да а, ни помогнете да направим е, точната оценка на справедливото разпределение. Колкото до климата ми и а, програмите, свързани с промените в климата. Целта е 20% и в момента разходваме 18,5%, т.е. не сме много далече от целта, колкото до фонда за Африка. Колкото повече а, създадеме добри условия за европейските инвеститори в Африка, толкова по-добри резултати е, ще постигнем. Това, разбира се, не може да стане само чрез е, помощта за развитие, а чрез подобряване на цели, цялостният е, инвестиционен климат. Трябва да има повече стабилност и мисля, че гаранционните предложения, свързани с гаранциите, са поначало целесообразни. А, сега може би не съм а, отговорила на всичко, но ще продължим този диалог и сега две неща в заключение. Трябва да постигнем успех. А успех означава да имаме а, реалистични очаквания. А реалистични очаквания това означава да бъдем и прагматични и амбициозни. Защото а в противен случай, ако не успеем да убедим съвета, съвета ще наложи само един преглед, а няма да има преразглеждане и тогава с Богом на надеждите. Колкото до упростояването. Нека само една комисия бъде наш събеседник и партньор. Защото ако всички комисии започнат да участват, ще започнем с упростяването и ще приключим с осложняването. Същото въжи и за съвета и към тях се обръщаме със същата молба. Разбира се, всеки може да изрази тоето мнение, но а, събеседника да е един. Благодаря ви за коментарите. Господин Писател, дали пропуснах нещо важно? нещо, което считате за особено значително необходимостта, възможността за държавите членки, които не използват кохезионните фондове, да насочат да използват съответните средства за, по програма Европа 2020 или така нататък. Ние насърчаваме държавите членки да преразгледат пакетите за кохезионни средства и другите средства, като Средствата за от кохезионните средства може да се използват за кохезия, но същевременно и за научни изследвания и развойна дейност и за свързване на Европа и така нататък. Тоест, проблемите са сложни, тежки. И а, колкото по-рано започнем един открит, честен диалог, можем да постигнем резултат. Господин Фернандес, 30 секунди. Един въпрос за госпожа комисаря. Тя може би не ме разбира, защото говоря на френски. Малко разбирам все пак. А, добре. Европейския парламент е партньор, както иска Европейската комисия. Това означава ли, че Европейската комисия ще ни даде още една добра новина и че Фонда за стратегически инвестиции, регламента и така нататък ще бъдат обсъждани само в комисията? Госпожа Гресле много иска да е гарант за упростяването на финансовия регламент? Отговорът е простичък да за финансовия регламент. Разбира се. As people would say, my man, Оливие. This is... Моя човек, Оливие, гледа финансовия регламент. Той е, проявява изключително творчество, работи здраво. Ме, il y Така че това е председателят. Проекта за регламент е одобрен от съвета и парламента, но едно птиченце ми каза, че службите на Европейската комисия си имат други правила и а, до, наскоро получих един документ от 400 страници и ми бе казано, че всички в комисията прилагат тези правила до последната запетайка. Госпожа Обрехт и госпожа Тома са докладчиците. Искате ли думата за заключителни думи? Не. И госпожа Тома ли не иска? Благодаря ви госпожо комисар. Това, което ни казахте, включва с впечатлението, че има средства за еразъм. Когато се допитаме до националните агенции, те ни казват, че когато направят оценка на добрите проекти, се оказва, че имат средства само за половината от тях. Какво е Европа за вас? Когато това попитат гражданите, те казват Еразъм Плюс. Така че като се каже Еразъм Плюс, гражданите знаят за какво става дума. Моля ви, не забравяйте Еразъм Плюс. Благодаря. Bien, mes chers collègues, nous continuons, car nous avons un ordre du jour. Euh, mais, bon, la grande question, c'était. Имаме още точки в дневния ред, но основната точка беше прегледа на много... прегледа или преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Сега давам думата на колегата Гонзалес Понс който ще ни представи доклада си за Фонда за приспособяване към глобализацията за Ериксън. Президенте, le presento, como usted dice, el borrador del informe sobre el fondo. Благодаря, господин председател. Ще ви представя доклада за Ериксън. 31 марта 2016 година Швеция подава заявление за използване на средства от фонда, тъй като голям брой шведи са загубили работното си място между 2015 и 2016 година. За около 3 милиона предлага Европейската комисия да отпусне финансиране. Предвижда се тези 3 милиона да послужат за обезпечаване на 900 работника, кои ще се предприемат мерки, които да им позволят отново да се интегрират на трудовия пазар. Европейската комисия приключи оценката си на 5 септември 2016 година. Заключението е, че са изпълнени условията. Производствените линии за софтуера са били а, прекратени. Приключването на Ериксън се отразява на много международни компании. Различни азиатски производители също започват да действат, намалява се дейността по отношение на далекосъобщенията на Ериксон, Ериксон през последните 30 години. В случая говорим за възрастни хора, които не разполагат с много компетенции, които могат да послужат на сегашния трудов пазар. Шведските компетентни органи също ще отпуснат средства, за да помогнат на тези хора в най-засегнатите региони. Тази помощ ще бъде отпусната за различни мерки. Бих искал да кажа също така, че това по никакъв начин не измества отговорността на предприятието, което трябва да спази условията на колективното трудово споразумение. Предприятието ще бъде преструктурирано. Имайки предвид това, имайки предвид, че молбата на Швеция отговаря на всички изисквания, смятам, че трябва да се приеме мобилизирането на тези средства – така че работниците да могат да се възползват колкото се може по-бързо от тях. Срок за внасяне на измененията 16 е септември от 16 септември а, нататък ще разгледам конкретно вашите предложения. Merci, monsieur, monsieur le rapporteur. Благодаря. Господин докладчик, има ли въпроси? Ако няма, чукта е, графика от господин Гонзалес Понс на докладчиците в сянка от другите секции за бюджета 2017 година, бих искал да кажа, че заседанието, което трябваше да започне в 17 часа, ще започне веднага след като приключи това заседание. Така че не се притеснявайте. Преводачите ще приключат в 17.30. Следващия докладчик за Юнийските острови. Имаме проект за доклад за мобилизиране на Европейския фонд за солидарност, за да се отпусне финансова помощ следствие на земетресението в Гърция през ноември 2015 година. То а, засегна три юнийски острова. Двама души закинаха, за съжаление, много бяха ранени, бяха нанесени вреди на инфраструктурата на този туристически остров. Това, което според критериите се нарича регионално бедствие, е изпълнено, така че трябва да бъдат мобилизирани средствата, за да се помогне на този регион да се развие економически. Предлага се 1,6 милиона евро да бъдат мобилизирани, което е малка част от а, разходите, които възлизат на 60 до 65 милиона евро. Мобилизирането на тези средства не изисква промяна на бюджета за 2016 година или проекта за промяна на бюджета. След като чух представенето преди малко, ми стана ясно, че трябва стрикно да управляваме бюджета, така че предлагам бързо предложението на комисията да бъде одобрено в знак на солидарност с засегнатите гръцки региони. Благодаря. Въпроси, коментари? Няма. И ние заедно с докладчика се надяваме на бързо вземане на решение. Преминаваме нататък. Нека да гласуваме първо трансферите, които ще представи Хосе Мануел Фернандеш за бюджета с 2016 година. Peux... Няма трансфер. Един въпрос искам да задам. Вече говорих за този проблем. Жалко, че комисията е няма, но все пак нека да си кажа. Комисията е направила автономен трансфер на 80 милиона към новия механизъм за спешна помощ в Европейския съюз. Това се вписва в 10%. Но по този начин се заобикаля парламент. Напомням ви, че приехме новия бюджетен ред, в който имаше 100 милиона евро първоначално, при условие, че това няма да се отрази на прилагането на проекта за второ настаняване на бежанците. С което означава, че бюджетният ред сега е намален без дори да бъде информиран парламент. Автономните трансфери, които се отразяват на бюджета и особено тези, които се отразяват на приоритета на парламента, тук говорим за значителна сума, в 90 милиона, за такива трансфери трябва да бъдем информирани. Това може да се превърне в начин за промяна на бюджета промяна на бюджета без това да изисква мнението на бюджетния орган. Може да се стигне до там, това дори да противоречи на позицията на парламента. Ако има два автономни трансфера, които е трябвало да разгледаме и срещу които е можел да се изкажем против, тогава какво? Настоявам парламента да бъде информиран за подобен вид автономни трансфери, дори и да са легални. Парламента ви подкрепя. Утре, ако не се лъжа, ще имаме представител на комисията, така че ще впиша този въпрос и ще дадем 3 минути на комисията да отговори. Няма ли да е възможно? А, няма да бъдат утре. Няма да са утре, да. В такъв случай ще е за следващата, за следващата заседание на комисията, началото на октомври. Господин Депре сега. Господин Депре, по останалите бюджетни редове. Да, две малки, два малки превода, които не са толкова важни. Два трансфера, един от омбудсмана и други от Сметната палата този трансфер 80 000 евро два ред, към ред а, а, преводачески услуги. Това е защото по време на едно от миналите заседания вече видях, че сметната палата поиска превод от 126 000 евро към този, към този ред. И обяснението беше, че Сметната палата иска а, това, защото има все по-голямо нужда от превод заради все по-голямото количество специални доклади. И смятам, че тук има представител на Сметната палата. Надяваме се да видим тук сега какви са тия критерии за избора на специалните доклади, защото Доклада на Сметната палата показва голямо увеличение на броя на специалните доклади. Представителя на Сметната палата, бихте ли, но може би преди да отговорите, господин Манка иска думата. Благодаря, господин председател. Нямам проблем с подкрепата да подкрепя това предложение. Със сигурност преводите са важни, но като принципен въпрос искам да попитам Сметната палата. Преди 10 години Сметната палата даде един доклад, където се казва, че когато институция има нужда от превод, може да се обърне към други институции за тяхна услуга и така може да се спести до 11 милиона на година. А, сметната плата използва ли тази възможност? Когато са имали, примерно, неизразходвани средства, а, обръщали ли са се към другите институции а, за помощ? Благодаря, господин председател. Обръщам се сега към представителя на Сметната палата да отговори на а, въпросите. Благодаря, господин председател. Относно въпроса на господин Депре, Сметната палата изготвя своята програма по близо до коледа и се прави анализ на рисковете спрямо анализа на предишната година. И също имаме контрол от Европейския парламент. Председателят на сметната палата, председателите на сметната палата заседава с а, ам, съвета на сметната палата за това какви нужди има а, и какви ще са в специалните доклади. Също по време на процедурата по коледа често парламентът изразява и иска от Сметната палата конкретни одити а, във връзка с тези специални доклади. Сметната палата, след като вече изготви своята програма, представя още веднъж тази програма а, на, а, с, на комисията за тези, която отговаря за тези програми и също се взима предвид тази програма за цялата следваща година. Що се отнася до въпроса за разрешителните за превод, да, прави се такова разрешително, поиска се от Хага и а, съвет, службите за превод на съвета и на комисията да помогнат. Но трансфера, който искаме днес, е за външни преводи, най-вече е, служащи да се помогнат отделите за малките езици, които са затрупани с работа. Не за английски, френски, немски. Там нуждите са много е, големи и много спешни. Благодаря. Е, благодаря. Другия докладчик. Да, благодаря за отговора ми но просто ни връщате топката, като казвате, че да, а, ние трябва да решим на председателския съвет. Нямам други възражения. Добре, други възражения в комисията? Не, няма. В такъв случай считам, че този трансфер е одобрен. Добре, трансфер за омбудсмана. Да, благодаря, господин председател. Този трансфер ням, не представлява проблем. Става въпрос за трансфер от 100 38-139 приблизително хиляди евро, които ще позволят да се подсили обучението в някои области, например развитието на например, информатиката, развитието на вебсайта, оборудването на бъдещата служба на Европейския омбудсман, защото има нова сграда и други древни такива разходи. Смятам, че това е един напълно оправдан трансфер и може да бъде одобрен. Микрофон за оратора. Wir haben ein Gebäude, aber das geht schnell, <laughs> glaube ich zumindest. Und zwar... Госпожа Хомайер, става въпрос една сграда на външната служба в Южна Корея. Делегацията се помещава там, но от 90-те години тази делегация увеличи състав и сега трябва да се наеме и втори етаж. Искаме да видим какви ще са модернизациите на сградата. Има и други ще има увеличение на разходите и съответно ще има и увеличение на персонала. Двама нови души, които ще работят там. Ще има представителства и на други държави членки. Е, Чешката република, Латвия, Финландия, Дания се интересуват сигурно ще се помещават в същата сграда. И така, ако докладчиците в сянка нямат нищо против, аз гледах всичките разходи. Те ще бъдат около 63 000 на година. 1,6 милиона мисля, че всичко е нормално и няма да ни струва кой знае колко повече от предишната сграда и мисля, че не би трябвало да има проблем. Има ли възражения? Не, тогава хайде да го прием. Добре, щом казвате. А, казвате ни, че сте направили задълбочен анализ и можем да одобрим предложението. Да, първоначално имаше само една друга информация, но а, после се оказа, че има грешка от около 3 милиона. Но сега нещата вече са в ред. И а, Надяваме се в бъдеще да избягвам подобни малки грешчици, които, както беше казано, въобще не са, се, не са е забелязали. Просто грешката била в изчисленията. Добре, въпроси. Объркали са се с 3 милиона, казва председателя. Добре, в крайна сметка, мисля, че нещата са оправени, като си има предвид какво е струвала сградата за Европейския съюз, предишната сграда. А, мисля, че операцията в момента е по-скоро добра. Можем да одобрим сделката. Добре, никой не иска думата. Ще гласуваме кой е за а, доклада, кой е против, въздържали се. Приема се с единодушие. И така, изчерпахме дневния ред. И ще се видим утре в 9 в комисия. Благодаря за вашето участие. Край на заседанието.